парламента. Надяваме се да ни помогнете да определим е, правилния баланс и да отправим правилен сигнал към останалата част от света. Благодаря ви. Е, председателя казва с това приключваме е, дискусията по тази точка. Доклада ще гласуваме утре в 12 часа. И е, е, е, утре в 12 часа е, ще гласуваме резолюцията на господин Папастанкос. И сега пристъпваме към последната точка от е, дневния ред за тази дълга вечер. И е, ще се спрем на доклад на господин Хойслинг за дефицита на протеинови култури в Европейския съюз е, какво решение за стар проблем. Докладчикът има думата за 4 минути, за да ни запознае с доклада си. Заповядайте. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Те ми оказаха голяма подкрепа в подготовката на този доклад. Искам да ви представя един, една-две от най-основните теми и да отчертая основните проблеми. 80% от нашите протеинови култури се внасят и за съжаление тази тенденция продължава. 20 милиона хектара които се използват за такива култури в други страни, са всъщност 10% от нашите е, обработваеми земи, т.е. много голям внос имаме от такива култури. Политиката на СТО доведе до огромен внос на сови продукти в нашите страни и в момента само 3% от нашите обработваеми земи са отделени за производство на соя, а в Германия дори само 1%. Няма научно-развойна дейност и ние трябва да инвестираме, за да засилим сектора на протеиновите култури в Европа. В противен случай цялата тази индустрия ще рухне. Ще бъде най-малкото сериозно за да застрашена и ние ще зависим изцяло от внос. Трябва да огледаме и практиката си за ротация на културите, организация на седбата. Говори се за необходимостта да има и справедлива конкуренция, определено трябва да помислим да отменим режима за преференции. Трябва да се концентрираме върху необходимостта да имаме в Европа отглеждане на протеинови култури и да има един добър баланс в общата селско-стопанска политика. Те са добри за намаляване на вредните ефекти от климатичните промени. Също допринасят за задържане на азота в почвата и дават възможност за намаляване на емисиите от парникови газове. За това е необходимо да внесем тези култури като основна част от съидбооборота в Европейския съюз. Също така трябва да намалим и зависимостта си от внос. Което означава, че трябва да засилим домашното производство. Всъщност след Китай ние сме втория най-голям вносител на протеинови култури. Тоест имаме и сериозен конкурент. Всички тези статистически данни са обезпокоителни. Трябва да си зададем някои въпроси. От една страна концесиите за внос на соя, смятам, че трябва да поставим под въпрос тази политика. Разбира се, този въпрос не е част от темата на доклада, дори може би е контрапродуктивен ефективен. Ние говорим в момента за европейско земеделие, не за вноса. Но ако искаме да бъдем сериозни, трябва да подкрепим а, домаш... политиката си за развитие на тези култури в Европа. Благодаря, казва председателят. Felizmente también, a pesar de las altas horas. Може би изненадващо за вас, колеги, но в този късен час имаме 10 желаящи да вземат думата. Това е приятна изненада. Първо госпожа Магинес, една минута. Благодаря, господин председател. Нека да кажа на докладчика. Много добре свършена работа трябва да изчетем този доклад, защото той всъщност показва до каква степен имаме нужда от тези протеинови растения. Имаме ситуация, която наистина е много сложна. Погледнете какво става с Китай. Имаме нужда от перспективи за внос и за осигуряване на храна. Така че времето ни изтича. Това е предупреждение. Има два основни елемента, на които искам да се спра. Разбирам а, деликатността на проблема с ГМО-то тук, но ако трябва да говорим за неприемане на ГМО, това ще засяга директно и животновъдството в Европа и мисля, че трябва да намерим решение. В параграф 12, където се говори за протеините, също е много важен, докато прилагаме е, тези правила. Но относно правилата на европейско ниво, ние бяхме е, забранили някои животински протеини в е, веригата, хранителната верига и това е добре. И мисля, че този доклад е добър, аз го приветствам и мисля, че един от основните проблеми за Европа е, е също така да осигурява фуражи и добри фуражи за животните за бъдеще. Благодаря. А сега господин Тарабела. Една минута. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Мартин Хауслинг за доклада дори че съм, въпреки че съм разочарован до окончателната му версия. И именно за това се въздържах от окончателно гласуване в комисията. Първоначалната идея на доклада беше малко унищожена с идеята за нулева толерантност, за идеята за ГМО и други. А, протеините, тази идея не трябваше да бъде въвеждана тук. Относно протеиновите растения и тяхното производство в Европейския съюз, това ще намали зависимостта ни спрямо много други продукти. И искам също така да се спомена, да, да говоря също така за споразуменията за преференции. Те са в противоречие с протокола от Киото за климатичното затопляне. И накрая за да имаме едно, едно добро управление, трябва да помислим за ролята на протеиновите продукти е, в е, цикъла на ротация на културите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Недостига на е, жив... на растителни белтъчини в Европейски съюз е част е, от е, дисбаланса от водната до сега политика. Е, просто няма достатъчно голямо качество на доставките на населението и производителите на, и животновъдите стават все по-зависими от променливите цени на храните за животни. И за това ние трябва да подкрепим производство на белтачини и да се намали дефицита, все повече да се намалява вноса, за да може да има системи за сейдбо оборот, които да отговарят на научните изследвания. Но това не трябва да става повод за създаване на по-сериозен проблем, Например, няма никаква причина да поставим под въпрос предпазливостта ни на, за вноса на генно модифицирани организации. Е, много бързо говориш, каза председателя, и е, преводачите не могат да тичат след тебе, особено на финалния спринт, казва председателя. Е, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за доклада. Е, увеличението на цените на вноса и някои забрани от други страни посочиха колко сме изложени е, ние на внос на животински продукти от чужбина. Протеините са особено важни за животновътството. Производителите в моя избирателен район са в особено затруднено положение, особено особено в свиневътството. Въпреки резервите на докладчика, аз смятам, че Европейския съюз трябва да върви към решение в връзка с of uh, the constituency at home. Но, нулевото и по този начин вносителите на храна е, казаха, че е, сега в момента е, се вземат преди всичко политически решения, които няма да осигурят да има дългосрочно решение. Ние трябва всъщност да търсим нулева толерантност към нулевите анатоми. Сега господин Дантен има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко, като докладчик в сянка от моята група, да благодаря на докладчика за условията на труд, които имахме с него по този въпрос. Въпросът, скъпи колеги, е стратегически днес. Една цифра, вече говорихме за Китай. 2010 година китайците са купили 49% от фуражите на пазара. Така че е, това е въпрос за независимостта на европейците, която се поставя средносрочно. Е, представете си, че региони с интензивно земеделие е, само за 8 дена не могат да внесат соя. Така че трябва много бързо на нашата територия отново да разгърнем това производство. Моята страна по член 68 разработи политика 2010 година и тази политика показа, че има добра е еластичност на производството спрямо тази политика. Господин Табажди има думата. A szocialista frakció felelőseként és a környezetvédelmi... Аз отговарям от социалистическата група и е, съм изготвил проекто мнението на Комисията по околна среда. Благодаря на докладчика, благодаря за отличното сътрудничество. Докладът е много добър. Говорим за недостиг на растителни белтъчини в Европейския съюз. Това е особено опасно за, земеде... за нашето селско стопанство. Говори се за проблема с климатичните условия, няма достатъчно стимули за развитие на тези култури – и има един проблем, който искам да ви обърна внимание, особено на вас, господин, госпожо Даманаки. Мисля, че е изключително важно Европейската комисия да реагира незабавно. А, най-вече по въпроса с животинските белтачини. Говорим за пилешко месо и така нататък. Не смятам, че там трябва да се налагат забрави в момента. Благодаря, казва докладчика сега господин Цикерски. Общата селско-стопанска политика на Европейския съюз създаде ситуация, в която не е доходоносно да се отглеждат протеинови култури. Но смятам, че трябва да преразгледаме нашата политика. В момента соята на европейските пазари се внася от, изцяло от Бразилия, Аржентина и Штатите и тя е генетично модифицирана. Там производството е относително ефтино. Също съществува проблема с а, а, факта, че на европейския пазар се появяват генетично модифицирани храни. Ние не сме последователни в нашата политика. От една страна забраняваме подобни продукти на европейския пазар, от друга страна внасяме генно модифицирана соя от трети страни и съответно я консумираме. Благодаря, казва председателя. Приключваме този дебат с последния оратор. Госпожа Веслон, благодаря. Благодаря на докладчика за великолепният доклад. А, определено е много по добро от доста, които гласувахме тук. Относно ГМО, ние гласувахме против, за пълната забрана. И за това и аз мисля, че споменаването на ГМО в този доклад определено не е правилно. А, относно климатичните аспекти, нека да не забравяме, че протеиновите култури са полезни за борба с климатичните промени, но имаме много други проблеми, които не са свързани директно с доклада. Например, увеличаването на консумирането на месо. Колкото повече месо консумираме, толкова повече а, нарушаваме климатичното равновесие, толкова повече а, имаме нужда от протеинови култури. Но това е въпросът, на който трябва да разрешим за бъдеще. Благодаря, казва председателят. Благодаря на госпожа Веслунд. Извинявам се. Забравя господин Шон Кели, който искаше думата. Той ще е, бъде последният изказал се. Благодаря. Искам да поздравя господин Хауслинг за доклада и искам да кажа, че до някъде тази тема е скандална. Не е правилно да намаляваме протеиновите култури. Имаме всъщност установяваме, че ние сме е, почти 90% зависими от вносни протеинови продукти. Как това може да се случи? Как може ние да не произвеждаме тези протеинови култури? Ние зависим от тях, ние имаме нужда от тях, както за хранителна консумация, така и за а, фуражи. Много е лесно обаче да се каже, отколкото да се направи. Казва се, че трябва да насърчаваме производителите и така нататък, но трябва да го направим и в действие. И то трябва да го направим бързо, за да имаме възможно най-скоро достатъчно производство. Благодаря, казва председателят. И слушахме колегите, а сега ще дадем думата на комисаря Даманаки. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, е, устойчива доставка на белтачини е, са от ключово значение за европейското животновътство. Затова искам да благодаря на докладчика Хойстинг и членовете на Комисията по селско стопанство за това, че поставих е, този въпрос в нашия дневен ред. Вашия доклад е приветстван принос в дискусията по промяна промяна на ОСП към 2020 година и дава възможност на комисията да направи законодателни предложения. Искам да подчертая, че вътрешното производство на бълтачини се увеличило. А, има също така е, и увеличение на биогорива. Това е резултат от това увеличение. Аз мисля, че това, тези, те са 22% от увеличение от е, потреблението на белтъчини в Европейския съюз в сравнение с 12% само преди 5 години. Е, подкрепата за е, производители, които използват тяхната собствена система е една от основните идеи в този доклад. Както знаете, че белтъчините са един от елементите, които се разглеждат при е, директно финансиране. Е, за това е, ми допада вашето желание за устойчиво запазване на околната среда. Независимо от това обаче, споразумение за преки плащания не би трябвало да заплаща пряката подкрепа и изискването за производство на специфични култури. Тази идея е в центъра на пазарно ориентирана политика, обаче трябва да се постигне с по-широка реформа. Искам да кажа, че много държави членка в момента използват възможност да съчетаят част от директната подкрепа с цели за околната среда, за да подкрепят тяхното растениевътство. Искам да ви кажа, че увеличението на соята и соеви зърна е, в е, край на краищата е, ще се отрази на производството на зърнени храни, което е ограничено сега в Европейския съюз. Искам да подчертая две други области – научните изследвания и политиката за развитие на сълскостопанските райони. И двете могат да изиграят тяхната роля – за да се възползваме максимално от разнообразните източни на производство да има възможно най-добро използване на белтъчинните култури и обмяна на добри практики. Е, ще е, се разнообрази и растениевътството. В края на краищата комисията приветства вашите идеи и предложенията е, за реформата на ОСП, но все пак нека да сме ясни, че стимулирането чрез научни изследвания